Един процедурален въпрос най-напред господин Корберт. В вашите съобщения не казахте нищо за депутат, който напуска политическа група. Задавам въпроса, защото групата, защото политическата партия ЮКИП вдигна много голям шум за изключването на госпожа Джанис Аткинсън от групата си, само че те дискретно я запазват тук в Европейския парламент, предполагам, за да и се възползва от всички възможности на членство в Европейския парламент. Това лицемерие ли е или само а, грешка от а, ваша страна? Господин Корберт. Господин Ел, след малко ще ви дам думата по процедуралния въпрос. Господин Корберт. Бих ви бил благодарен, ако ми окажете члена от правилника за вътрешния ред върху uh, по силата на който правите това изявление. Вие сте опитен колега. Ако бяхте, бихте могли да ми назовете този член, аз не мога в такъв случай да, да кажа нищо конкретно, мога да кажа само две общи неща. Най-напред, аз предполагам, че знаете, че членството в политическите групи е предмет на решение на самите групи. Така че съответната политическа група трябва да реши кого да приеме за член и кого да изключи. Няма смисъл тези неща да се дискутират в пленарна зала. А освен, ако не става въпрос за нарушение на основни правила, а такова нещо не виждам. Господин Такмарс. Искам само да кажа, че това е въпрос на правна процедура. Тук става дума за права, права на човека, на които много държи парламента господин Корбет не на последно място. Госпожата, за която става дума, има адвокат и въпреки, че тя е отстранена от партията за независимостта на Обединеното кралство, има предвиден процес по устава, който ще продължи по уместни и подходящ начин. Надявам се, че господин Корбет се чувства успокоен. Благодаря а, за пояснителния коментар, но а, това също нямаше нищо общо с а, дневния ред. За групата на Евро... От моята група, че госпожата няма право на гласуване и това ще остане така, докато е, не бъдат е, приключени процедурите. Е, предстоят вътрешни решения на групата. Благодаря за това уточнение. Надявам се господин Корберт да е доволен от отговора. Благодаря. Председателският съвет на 12 март прие дневния ред. Той е разпространен. Аз предлагам обаче промяна на дневния ред, а именно възпоминанието за пожарите в Бангладеш и за напред, и напредъка за пакта за устойчивост на Бангладеш ще се разглежда на по-късна сесия. Няма възражения, виждам. Добре. Господин Голних, имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че този въпрос е изключително сериозен. Всъщност, свидетели сме на резултатите на глобализацията и на капитализма, който е изключително циничен. Става дума за хора, които работят в робски условия чието продукти всъщност се внасят без, без мито и унищожават нашите предприятия. Тази политика доведе до стотици смъртни случаи и ние, европейците и на Запад, носим колективна отговорност и мисля, че този проект не бива да се изключва от дневния ред и следва да се обсъди веднага. Благодаря. Редица групи поискаха да се отложи а, тази точка. Затова нека да гласуваме кой е за искането за отлагане на тази точка. Кой е против? въздържали се и имаме мнозинство за. Е, НП моли за обмен на мнения за по повод на изявлението на комисията за споразумението между Европейския съюз и Мексико по повод на опазване на данните на пътниците без резолюция. За това заседанието днес ще трае до 10 часа вечерта. Господин Улмайер, госпожа Холмайер ще аргументира. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, е, нашето искане е много актуално, тъй като Мексико Мексико ще удължи срока за наказанията за операторите, които нарушават закона. В такъв случай е, разходите за нас е, до 1 юли ще са много големи. Искаме да знаем от комисията какви са планираните действия. Благодаря, госпожо Холмайер. Госпожа Инфелд ще се изкаже за искането. Аз е, многократно поисках този въпрос да бъде включен в дневния ред през последните години и моята група ще подкрепи искането, но аз предлагам да променим заглавието, защото всъщност към момента няма споразумение между Мексико и Европейския съюз. Дори няма предложение за споразумение. Ние подкрепяме искането точката да бъде включена в дневния ред, но предлагам наименованието да бъде променено. Благодаря. Иска ли някой да си скаже против е, искането? Няма. Добре, в такъв случай е, госпожа Инфелт и госпожа Холмайер Обръщам се към вас. Нека тогава да намерим е, правилната формулировка за този обмен на мнение. Нека гласуваме за желанието на госпожа Холмайер да има такъв обмен на мнение. Кой е против? Кой се въздържа? Предложението е прието. И така, преминаваме към едно искане от страна на зелените да има дебат за изявлението на комисията и съвета за Гърция. Е, каква е програмата? Е, как, забъдеще, каква е ситуацията в еврогрупата. Госпожа Хамс ще аргументира. Господин председател, уважаеми дами и господа, е, имаме тези малки сесии в Брюксел и те имат целта да третират актуални събития в света. Вие сте следили пресата в Европа. И сигурно сте видели, че думата Грексит е в е, е навсякъде. Все повече се чуват гласове, анонимни гласове, но те идват от правителства и европейски институции, гласове, които казват, че най-доброто за Европейския съюз и за Гърция е да се случи именно този Грексит, Гърция да напусне еврозоната. Мисля, че това е абсолютно нехайство. Нехайство е по отношение на и безотговорно спрямо гражданите на Гърция, защото при един такъв Грексит те ще изпаднат в още по-тежка хуманитарна ситуация. Те и без страдат от политиката на економи. Освен това смятам, че Европейският съюз като цяло, а не само еврозоната като економическа единица, смятам, че Европейският съюз ще попадне в една много рискована ситуация, ако се допусне този Грексит. И смятам, господин председател, че, тази, че това заседание с тези дебати би трябвало да се проведат в присъствието с, на съвета и комисията. А, госпожо Хамс, благодаря ви. Иска ли някой да подкрепи желанието и, и да подкрепи и, е, предложението на госпожа Хамс, господин Луке? Благодаря, господин е, председател. Аз сам ще кажа какво искам да кажа. Смятам, че желанието на госпожа Хамс е правилен. Европейския парламент трябва да се занимае с е, тази тема, защото официалната позиция на Европейския съюз е, че не трябва да има, че не може да има Грексит, е, че, евро, че еврото е необратимо и не е мислимо някоя страна да напусне еврозоната. След това имаше противоположното мнение, но официалното мнение така или иначе е положителното. Сега много хора, включително и учени, казват, че, е един, че Грексит конфликтът ще се случи, ние искаме да знаем какво ще стори комисията. Тя ще опосредства ли Грексита? Има ли подготовка за това? Или пък комисията смята, че а, излизането на Гърция е невъзможно и ще остави Гърция да напусне еврото съвсем инцидентно, ако това се наложи един хубав ден. Господин Лука, а, аз бях е, много изненадан от вашата странна връзка между вас и госпожа Хамс. Е, не, нямах, не, нямах желание да казвам какво вие ще кажете. Аз никога не зная какво вие ще кажете, така че не бих си позволил. А иска ли някой да говори против това предложение? Госпожа Цимер, господин председател, а ние сме против предложението да говорим днес за ситуацията а, с Гърция и еврозоната, защото ние по принцип смятаме, че на 20 февруари а, бе създадена база за преговорите. Тази база е все още актуална. Всичко, което имаме в момента са слухове. Това са статии в пресата, това са изявления, а, които ушким идват от комисията, но изявления, които непрекъснато се опровергават, аз не зная на каква база ще ви говорим, къде са фактите. Аз мятам, че ни трябва един добър дебат за Гърция. Това е така. Може да говорим на, още на следващото заседание за Гърция. Но не бива да ставаме играчка на и обект на слухове. Затова ние сме против този дебат в момента. Аз разбирам, госпожа Хамс, че всъщност начина по който е, е, Европейския съюз се отнася към проблема е просто неприемлив. Благодаря. Предложението, ще гласуваме по предложението на госпожа Ханс. Моля, гласувайте за. Кой гласува против? Кой се въздържа? Предложението е отхвърлено. И така, имаме дневния ред за работата ни днес.